So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde da... Добро утро, уважаеми дами и господа. Имаме кворум, почти всяка политическа група е- има представители тук и е, за да не процедираме в ущърп на колегите, които дойдоха на време, ще започнем. Ще започнем с първа точка от дневния ред. Господин Балдасар е болен и ние се надяваме, че той скоро ще оздравее. Пожелаваме му това. Така че нещата, по които той ще се изказва, ще бъдат отложени. Тази сутрин ще работим по-малко. Е, Дневният ред не е взел предвид неговото заболяване. Е, точка 10 11 ще бъдат отложени. Точка 6, точка 19 ще бъде отложена, защото нямаме становище от водещата комисия. Утре в замяна на това ще говорим в точка разни с правните основания по доклад Лихтенбергер. Това са съобщенията на председателя и забележките към дневния ред. Имате ли вие нещо да добавите? Не, в такъв случай дневния ред така е прият. По... Искам да кажа също така, че днес след обед и утре трябва да си носите картите за гласуване, тъй като ще гласуваме. И така, сега точка трета. Имате протоколите от заседанието 17-18 септември. Имате ли възражения? Не. Това е добре. Тогава продължаваме с точка четвърта. Това е докладът или по-скоро информацията от госпожа Кастекс, а именно Европейска обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост. Първо пленарно заседание на 27-28 септември в Алеканте. Госпожа Кастес ще ни информира какво се е случило в Аликанте. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Бях на първото пленарно заседание на обсерваторията. Бях единствен представител на Европейския парламент. Надявам се по-нататък да сме по-многобройни. Изключително положителни са впечатленията ми. Е, в момента тази структура се изгражда очевидно съвсем координирано и резултатно. Проведохме е, е, разговори с всички колеги там и всички сме на мнение, че има много голяма динамика и голяма воля за успех бяхме прияти от е, председателя на ОМИ, е, господин Антонио Кампинос. И е, в присъствието на бъдещия директор на обсерваторията Пол Майер също бяха проведени срещи. Той ще встъпи в длъжността си през януари месец. Пьер Депсо и Жан Бержевен, който е тук, и може да допълни картината, обрисувана от мен, ако желая, е, бяха представители на комисията. Обсерваторията е, е съставена от по един представител от държава членка. Има колегия на заинтересованите. Това са представители на правоимащите, на организациите в съответните отрасли, където се ползват авторски права, представители на потребителите, Организацията за економическо сътрудничество и развитие също е представена, както и някои други международни организации. По-голямата част от членовете на обсерваторията а, изразиха задоволството си, че а, тя а, се радва на добри връзки вече и на добро приемане. А, доста подробно беше представена работната програма. Тя е в доста напреднал стадий. Вече работи уеб страницата, като тя дава достъп до база данни за е, установените нарушения. Е, има е, план за образователни кампании, както и за семинари за обучение, както за правоимащите, така и за служители на държавите членки. Също така чухме резултатите от едно изследване, изследването РАНТ, което е проведено по заръка на Европейската комисия и на обсерваторията. Целта му е, е да бъде установен делът на имитираните продукти от различни марки. Подхожда се научно, чрез математическа формула като се преценяват данните на производителите за тяхната продукция и данните за продажбите когато има разлика между тези цифри, има съмнение, че тази разлика се дължи именно на имитация на стоките. И това позволява да се получи известна представа за това какъв е обемът на ментетата на световния пазар. Това проучване бе обстойно анализирано и разисквано на пленарното заседание, като някои производители естествено имаха известни резерви Не мога да преценя дали е, тези резерви е, са причина е, да е, не се дават достатъчно данни от тяхна страна или по-скоро е, проявяваха е, резервираност към използваната методика. Имах разговори и с представители на различните засегнати отрасли. Те всички са на мнение, че е много трудно да се прецени обемът на имитираните стоки на пазара. И едно проучване, което би ни дало някаква приблизителна преценка на този обем, ще бъде винаги добре дошло, макар че то едва ли би могло да даде точна цифра и точно да предопредели броя на инициативите, които ще бъдат предприяти от обсерваторията. Ще има по едно пленарно заседание всяка година от тук нататък, като извънредни пленарни заседания ще бъдат провеждани при необходимост. В момента има много теми, по които се работи и резултатите от тази работа ще бъдат представени на веб страницата на обсерваторията, когато, разбира се, станат окончателни. Позволих си, господин председателю, към бъдещия директор Пол Майер да отправя покана в момента, в който заеме длъжността си, да дойде сам да представи пред нашата комисия работата и проектите на обсерваторията. Това мога да кажа като първи впечатление, разбира се, готова съм да отговоря на въпроси. Благодаря. Благодаря, госпожо Кастекс. Мисля, че това е една много добра идея да поканим директора на обсерваторията. Това е чудесна идея. Ще го направим. Може би времевия график и сроковете бяха прекалено кратки, затова и посещаността беше, е била толкова ограничена, така че е, трябва, може би, по-рано да предупредим колегите следващата година, защото естествено всеки от нас има много а, голяма заетост и трябва да знаем, особено когато става дума с пътувания, пред, доста време предварително, кога ще се случат тези пътувания. А, иначе е, тази инициатива е много добра. Има ли колеги, които да искат да се изкажат? Няма. Госпожо Кастекс, благодаря ви. Благодаря, че ни представихте този доклад. И сега преминавам към следващия дневен ред. Това е точка номер 5, а именно общото европейско право за продажбите. Най-напред ще ни бъде представен един работен документ който е изработен на базата на срещата с националните парламенти. Ще разберем какви са целите, какви са очакванията в тази област и ще осветлим проблемите, които, а, за които говорихме по време на изслушването. Сега давам думата на господин Берлингер за кратко въведение и след това ще имаме възможност за кратка дискусия. И така, целта ни е да подготвим изслушването. Грация, Клаус. Е... Благодаря. Una breve presentazione della prima bozza di documento. Благодаря. Искам да кажа на колегите, че темата е много важна и трябва да сме много внимателни, когато работим по тази тема. По тази тема работим всъщност от много години и не е отскоро да се занимаваме с тази тема. Нека ви напомня, че има резолюция на Европейския парламент – която изисква комисията да направи своето предложение. Имаше едно време, в което имаше време, когато се казваше, че договорното право трябва да бъде ограничено по-скоро върху е, договори за продажба в рамките на Европейския съюз, но темата е по-обширна и се намира в, в, в контекст с други теми, които в парламента сме обсъждали. И ако се окаже, че ще ще подготвяме допълнително изслушване. Ние вече имахме едно изслушване. Ние имахме три семинара. Имахме, е, планирахме и среща с националните парламенти. То тогава искам да насоча вниманието ви върху факта, че има доста какво да се прави. Чули сме доста мнения, взели сме повечето от тях предвид. И искам е, преди да се запознаем с подробностите да кажа нещо от политическа гледна точка. Искаме едни общо европейски инструменти, особено за правото за продажбите. Това е много важно. Това са инструменти за по-нататъчното развитие на вътрешния пазар. В момента ние говорим за Обединена Европа. Това е много важна дискусия. Е Европа, е, в която трябва да се сплоти във всички области. Областта на финансите, областта на економиката за да може да излезе от кризата и да поддържа един добър растеж. И знаем, че тези елементи на правото за продажбите са инструменти. Не бива само да ги гледаме като юридически, е, като юридически инструменти. И на второ място. Трябва много да внимаваме, да осигурим защитата на по-слабите страни. А докладчикът от моята политическа група каза, че наше задължение е да помогнем на по-слабите страни. Само така може да разширим пазара и ще дадем възможност да преодолеем сегментирането на пазара – не бива да правим разлика между е, защита на потребителите и защита на разпространението на стоки. Когато създаваме възможност за покупки, даваме възможност на потребителите да имат достъп до продукти, които не се разпространяват на националния пазар. И това е аргумент, който все по-малко се изтъква. Говорим все за това да защитаваме потребителите или пък концерните, или пък предприятията. Това е така, това е политика и тя е правилна, но мисля, че трябва да сме обективни. И на този фон искам да се върна отново на първа точка, а именно въпроса на незадължителните инструменти. Това е един такъв инструмент. В други области има също тази, съществува също тази мисъл на незадължителността. Ние сме една общност от 27, вече скоро 28 държави и за нас сътрудничеството е от изключително жизнено значение. Моля, не ме разбирайте погрешно, Аз мятам, че усиленото сътрудничество е необходимо, но не бива да забравяме и спонтанността, използването на случайните възможности. Т.е. тази спонтанност е нещото, което от една страна осложнява живота, но от друга страна е част от него. Е, естествено, когато става дума за правни положения, спонтанността не е желателна, хора, които искат да продават стоки, искат да се чувстват сигурни и да не трябва да се съобразяват с прекалено много норми и изисквания. Затова, за това нека помислим за упростяване. Нека препоръчаме един незадължителен инструмент, който да допълва националните инструменти. Е, трудно е да се познава цялото законодателство. Е, предприятията могат по-скоро повече да се запознаят с е, по-голяма част от законодателството, но потребителите, за потребителите това е почти невъзможно. И още нещо. А, ние вече имаме опит с такива незадължителни инструменти. Не може да не продължим тази насока на действия. Нека комисията направи своето предложение, но не би трябвало с това предложение да си играем с него като на пинг-понг, да го подмятаме насам натам. Трябва да се съсредоточим върху това, да създадем едни истински подобрения в областта. Важно е да кажем да или не на правото за продажбите. Нека най-накрая имаме положителни резултати. В крайна сметка, ако а, мерките се критикуват, те трябва да са аргументирано критикувани. Нека, ако има критика, да ни се каже къде е проблема. Имаме нужда от конструктивна критика, която почива на предложения и предложения за изменения. Сега ще ви спестя е, описанието на измененията. Вие сте запознати с тях, но има някои предложения, които изобщо не, не са предложения за изменения. Не сме в ситуация да кажем да или не. Искаме да променим нещо, но да го променим конструктивно. И ако имаме Рим 1, то трябва да имаме. То, не може да имаме избор единствено и само между националното и европейското законодателство. Нека нормите се взаимодопълват. Нека дадем възможност конфликтите да се решават по най-добър възможен начин. Това е много обширна тема, много сложна материя. Но е, искам да подчертая, че желанието на докладчика и моето желание и предполагам също и желанието на господин Лейне е да направим предложение за изменение и по този начин да обогатим дискусията. Надяваме се, че и колегите от комисията ще се включат в конструктивните предложения. Е, честната употреба, правилната употреба, това е много важен въпрос. Въпрос за черните списъци, за сивите списъци, това са също важни въпроси. Е, те бяха засегнати и по време на семинарите е, дебата с представителите на науката и на представителите на професионалните организации. От тях също дойдоха идеи, но видяхме и много съмнения които бяха изразени. Но нека да стъпим на всичко това и да се погрижим да формулираме едно по-добро решение. Нека мислим, че действаме в името на купувача. Нека условията, които формулираме в последствие, да са честни и справедливи. Сега за дигиталното съдържание, за цифровото съдържание трябва да вземем предвид факта, че в бъдеще търговията и бизнесът все повече ще разчитат на цифровото съдържание. Ще има дистанционни продажби и те все повече ще нарастват като брой. Така че нека обогатим предложението си в тази насока. Според мен, в заключение ще кажа, според мен, тук има огромен потенциал, както за потребителите, така и за малките и средни предприятия. И то може би повече за тях, отколкото за а, мултинационалните големи компании. Ние искаме да направим подобрения. Председателят благодаря. Аз като съдокладчик също искам да кажа нещо. За някои неща, които играха роля в дебата, а именно въпроса за правното основание. Имаме три правни служби, които ни предоставиха становище и, и трите смятат, че правното правно основание е член 114. Е, така че аз мисля, че дебата приключи. Продължава да се води дебата още за субсидиарността, но мога изцяло да се присъединя към а, това, към което каза колегата Берлингуер. Субсидиарността не е опционален а, инструмент. А, тук не се предлага такова альтернативно право за трансграничните сделки. И затова аз мятам, че е, аргумента предоставен правната служба е добър. Малко по-сложна е връзката с регламента Рим 1, е, тъй като има нова съдебна практика, която далеч не упростява нещата. Трябва внимателно да, да огледаме правната страна и да видим а, до каква степен ще трябва да а, регламентираме нещата на европейско равнище, до каква степен да оставим те да бъдат регламентирани на национално равнище. Този дебат трябва да проведем. Въпросите, свързани с приложното поле, вече бяха обсъдени и двамата докладчици сме на мнение, че е, опционалността трябва да се разшири на цялата сфера, която обхваща връзките бизнес то бизнес. Е, Например, интернет продажбите трябва да, да се направи така, че да се знае с кого контактува дадена фирма. И може би тук ще трябва да внесем някои изменения. Има множество идеи за съпътстващи мерки, мерки, които бяха предложени в хода на а, дебата, например, каталог на данните, информация за съдебната практика. Мисля, че всички тези мерки трябва да бъдат, трябва да залегнат в предложението. Що се отнася до приложението, колегата Берлингуер вече каза, аз няма да повтаря освен това сме се записали всички точки, които бяха посочени като проблем по време на изслушването, например въпроса за а, а, дъвността и други подобни. Тоест множество отворени въпроси, които искат задълбочена дискусия. Смятам обаче, че а, ние взехме принципно решение, че желаем да имаме такова единно право на продажбите, за да засилим а, вътрешния а, пазар. Просто трябва да се заемем с решаването на проблемите. Смятам, че това трябва да бъде обект на дискусии с националните парламенти, за да видим те какво мислят по отношение на приложното поле, най-вече по отношение на ограничаването на интернет приложенията и да видим дали по този начин ще могат да се подобрат е, шансовете на този документ, в смисъл такъв дали ще можем да го приемем до края на този е, е, мандат на парламента. Но в момента етапа е твърде ранен. Трябва да продължим дебата в парламента, в, с националните парламенти и в съвета. И от този дебат ще зависи в какви срокове ще се движим. Колегата Майера поискал думата и след това колежката Kollege Lichtenberger. Ja, vielen Dank. Ich bin Berichterstatter. Аз съм докладчик в комисия имко и ще осветя въпроса от тази гледна точка. Първо, по отношение на правното основание, тук става дума за отваряне на вътрешния пазар, който се характеризира с четири свободи. Ние трябва да направим така, че да гарантираме тези четири свободи, а именно свободното движение на хора, стоки, услуги и капитал. Що се отнася до правното основание и Рим едно, сме на едно мнение с вас. Тук водеща комисия е Юри, но тъй като документа се отнася до единия пазар и имко участва в дискусията, е, що се отнася до а, опционалния вариант. Това е въпрос, който трябва да се обсъди и с националните а, а, парламенти, но на национално равнище не могат да бъдат уредени въпросите, свързани с трансграничните сделки. когато огледаме а, а, цялата сфера, която а, регулираме, а, трябва да видим и да помислим за въпросите, свързани с защитата на потребителите. Аз нямам никакво съмнение, че създаването на единни разпоредби ще освободи вътрешния пазар. Например, ако отидете в интернет и си купите нещо за 200-300 евро. Записвате от коя страна си. Аз ако напиша Петър Майор от Германия, виждам, че мога да си купя всичко. Ако си променя името и да пиша Ханс Петър Майер с а, е, някаква друга буква и пише, че съм от Румъния, България, Чехия или някоя друга страна, а, е, ще видя, че много от доставките не се извършват до тези държави. Пробвайте да го направите и ще видите, че е така не е въпрос на езика, който а, използвам, защото ако гледате доставчиците, те извършват доставки до 10 държави, в които се говори не само немски, а и испански, френски и така нататък. Така че бариерата не е езикова. Проблема не е а, е, от езиково естество. Проблема е в правната сигурност. А, в това дали доставчика дали може да бъде сигурен, че ще си получи парите и ако има проблем, дали той може да реши е, своя проблем е, по извън съдебен и съдебен път, използв... чрез използване на националната е, съдебна система или пък ако се налага чрез европейската. Но във всички комисии трябва да се опитаме да прокараме едно нещо. Информацията за потребителите, информацията за съдилищата и всички, които се занимават с право по някакъв начин, адвокати, консултанти и така нататък, тази информация да се разпространи Опитах се а, да, а, да проверя в множество а, съдилища, а, да получа информация за несъществени искове. Те дори нямат формуляри за такива искове. А, съжалявам, микрофон на оратора се изключи и аз приях да го чувам. А, има проблем с немския канал. Herzlichen Dank. Благодаря. Ева Лихтенбергер има думата. Благодаря. Благодаря на колегата Берлингуер за а, изложението. За мен продължава да има два нерешени въпроса. А, instrument... Когато говорим за един <clears throat> инструмент, който не е задължителен, Option zu kaufen oder nicht zu kaufen. Тогава може да става дума само за това дали аз мога да купя или да не купя. Никой не може да ме накара аз да купя нещо. В такъв случай това не е незадължителен инструмент. Аз се надяваме все пак потребителите да имат свобода да решат дали да купят или да не купят нещото. Но за мен така или иначе е важно <clears throat> да кажа, че хората, които изразиха определена критика, са прави. Ако продавачът има правото да избира, той ще избере тази норма, ако тя е по-слаба от националната норма. Това е най-важното. И сега а, да отговоря на тази критика от мое име. Ще е трудно, но би трябвало да намерим отговор на тази критика. На следващо място. А, ако вземем интернетната търговия, е, тук виждаме, че имаме най-големите трудности и най-големите несигурности. Въпреки това, е, много неща се случват, но трябва да признаем, имаме правни проблеми. Това се казва от много колеги. От много страни чуваме този факт. Тогава може да кажем, може би, може да се опитаме да предотвратим злоупотреби, ако имаме една много строга норма, която ще допринесе за по-добра сигурност на потребителите. Но, но, не бива да си правим иллюзии преди интернета. <clears throat> Също имаше дистанционна търговия. Също имаше предприятия или хора, които се опитваха да излъжат потребители, че са спечелили награда и така нататък. Сега, нашата задача е да се опитаме да ограничим и да, доколкото се може, да предотвратим измамниците и те да не бъдат да, да не остават ненаказвани. Те да бъдат наказателно преследвани. И наказателното преследване трябва да е и лесно от страна на измамения. Е, в целият този контекст трябва да го вземем. И до момента, до момента смятам, че тези аспекти не са взети предвид. Председателят. Ще се опитам да отговоря на госпожа Лихтенбергер. Най-напред става дума за добрия баланс между интереса на бизнеса, на малките и средни предприятия от една страна и на потребителите от друга страна. Предимството на този незадължителен инструмент за бизнеса е, че може да се избира между нормите. Тоест, може да се избира между националното законодателство и трансграничното. Цената, която се плаща обаче, едно е едно по-високо ниво на защита на потребителите и това трябва да е резултат. Защото това ще ни е, спести много разходи. Това ще ни даде възможност от друга страна да сключваме много повече договори. Ние в момента все пак може да се похвалим, с едно доста високо ниво на защита на потребителите. Сега по отношение на измамите. <clears throat> Ние не се интересуваме от нарушителите. Ние се интересуваме от това да защитим интересите на ощетените, на потребителите. А че ще има нарушители, ще има престъпници, това е ясно. Те, те ще действат винаги. Наша е задачата обаче да намалим, да намалим броя на нарушенията. А, правните традиции в Европа в крайна сметка отразяват очакванията на гражданите и тяхното чувство за това, кое е право и кое не е. Сега давам думата на комисията. Господин Шталмайер. Благодаря, господин председател. Първо, комисията а, приветства задълбочената и обмислена работа, която а, е свършена от докладчиците. Мога единствено да подчертая, че комисията е готова на всякаква форма на сътрудничество. А, искам да взема отношение по два въпроса. Един е зададен от а, госпожа Лихтенбергер. Дали а, се предвижда опция за продавача? За купувача, извинете. може да се види, че ако сравним а, нещата с съществуващите разпоредби на а, европейско равнище, ще видим, че защитата на потребителите ще се запази на същото равнище. По същия начин излежат нещата и в националното право, което не е хармонизирано. Тоест, като цяло, а, имаме едно равнище на защита на потребителите, което е равно на защитата на потребителите е, на ниво национално законодателство и дори е, малко е, по-добре, така че ако оставим опция за купувача, той няма да загуби нищо. Втория въпрос, по който искам да взема отношение е следния. Той, той е много важен. трябва да правим сравнение с настоящата ситуация. В рамките на дискусията по Рим 1 се казва, че потребителя а, а, собствените си права. Това не е така. Това е така, ако той е пасивен потребител и извършва покупка в рамките на член 6 от Рим едно. В повечето случаи обаче, ако потребителя по собствена инициатива пазарува по интернет, попада в обсега на правото на потребителя. Тоест това не е някакво индивидуално право. В такъв случай е, купувача на практика попада в обсега на едно чуждо право. Това е така. Äh, äh За съжаление, не разбрах това, което каза госпожа Лихтенбергер. Госпожа Лихтенбергер каза, че е, ние не да искаме да подобрим е, нещата, искаме да направим така, че е, те да станат по-добри за потребителя, за купувача. Това са просто моите, е, моите съмнения, разсъждения върху това, което чух от другите. Аз просто искам да изслушам е, и двете страни защото аз винаги се съмнявам, когато се отправят към едната страна обвинения, че тя е, е глупава. От срещната страна винаги има собствени аргумент. Господин Шталнамар, искате ли да кажете нещо? Аз в никакъв случай не исках да оставам това а, впечатление. Исках просто да кажа, че в досегашната ситуация потребителя няма право да избира кое право ще прилага. Това, което предлага комисията, е, също има недостатък е, по отношение на това, че потребителя може опционално да избира е, инструмента. Но Исках да кажа, че в сравнение с националното право потребителя е поне толкова добре защитен, дори и по-добре. Т.е. потребителя се намира в същата ситуация, дори в малко по-добра в сравнение с настоящата а, а, ситуация. А по-нататъчното подобрение за което, за което говориха господин Берлингуер и господин е, Лене, е подобрение в економическо и правно отношение. Благодаря, господин председател. Председателя ще си позволя е, да направя едно допълнение, е, тъй като проблема е следния. Всички ние сме потребители. потребителите потребителските организации нямат особено голяма членска маса. Тук Австрия прави изключение. Това, което ми пречи на мен, че те са в опозиция по принцип и ние не получаваме от тях никакви конкретни предложения за подобрение. И искам да помоля потребителските организации да, кажа как, да кажат какво на тях конкретно не им харесва в опционалния инструмент, който се предлага в регламента. Искам да чуят потребителските организации да кажат това не ни харесва, ето така искаме да се подобри. Това не го прави никой, освен работническата камера в Австрия, която представлява потребителите. Аз очаквам от една институция, която получава обществени средства, каквито са потребителските организации, да даде някакви конкретни предложения, а не принципно да бъде опозиция на всичко. Ето това ми пречи. Това е моето лично мнение. Не го казвам от името на комисията. От лично свое име казвам, че очаквам конструктивно сътрудничество. Добре. Има ли други коментари? Не, очевидно не. Извинете, Луиджи. <coughs> Исках да отговоря. Във връзка с един въпрос. Коментарите най-винаги трябва да бъдат слушани. Тя винаги е конструктивна. Но ми се иска да се отклоня малко. Очевидно, един потребител, който купува нещо, отделна вещ, няма да избере кое право се прилага към сделката. Приложимото право се определя от продавача, от дружеството. Но трябва да предложим тази уредба като механизъм, като инструмент. Тя има две предимства. Първо ще гарантира а, сигурност и на двете страни, както каза господин Майер. трябва да гарантираме сигурност посредством някакъв юридически механизъм. И второто предимство е, че когато работата бъде свършена, когато работата бъде свършена, защитата на потребителя ще е по-съвършена, отколкото при сегашната уредба. дружествата имат е, много предимства поради това, че имат достъпа до един голям пазар, но трябва да платят цената за това и тя е по-високата защита, по-добрата защита на потребителя. Както казах в началото, бих помолил колегите да правят градивни предложения. да реагират конструктивно на това, което е записано в нашия проект, в нашето предложение, за да бъде максимално добър крайният резултат. Комисията вече се отнася по този начин. Абсолютно категорично трябва да е ясно обаче, че този акт ще е напредък за вътрешния пазар. Господин Майер, докладчик за имко. Колегата Майер. Трябва да вземем и другите инструменти предвид. Сега исковете около 2000 евро могат да бъдат разглеждани по бързата процедура. И това е една много добра защита на потребителите. Тоест, е, те могат да подведат човека под отговорност в собствената си страна. Ако трябва да прилагам румънско, испанско или италианско право, просто защото съм закупил такава стока. Това е много сложно. Така че комбинацията на формалното право и на материалното право, т.е. аз да подам жалба по силата на моето право, което ми е познато, това е много добре. Това просто ще закръгли нещата и ще ги задълбочи. Благодаря, казва председателят. А, с това приключваме тази тема. Благодаря на колегата, на господин Майер. И сега минаваме на следващата точка. Това е точка 7. Господин Стоянов тук ли е? Тук е. Чудесно. И му давам думата. Господин председателю, малко изненадващо, тъй като прескочихме една точка от дневния ред. Аз съм докладчик по доклада относно <clears throat> изменение на директива 98-26 ЕО, свързана с сетълмента на ценни книжа и системата на централните депозитари и на ценни книжа в Европейския съюз. Измененията в доклада са, честно казано, доста в директивата са, честно казано, доста съществени, като че ли дори а, изцяло наново е направена директивата. А, това изискваше, разбира се, тази директива не е толкова важна като темата, която обсъждахме до сега, тъй като не касае толкова пряко а, голяма част от европейските граждани. Идеята е да се а, въведат нова, нова регламентация и нова регулация при, а, при извършването на сетълмента на ценни книжа, т.е. когато такива ценни книжа се търгуват между различни а, субекти, т.е. <clears throat> това е част от така цялостната регулация на финансовия пазар, което върви като политика на Европейската комисия трябва да се има предвид, че има допълнителна директива МИФИД, която е, е относно дейността на фондовите борси и трябва да се има предвид, че тази директива трябва да бъде съобразена с директивата за централните, за сетълмента и за централните депозитари. Това, което мога да кажа като мои наблюдения относно доклада и като нововведения, които може би следва да се размишлява върху тяхната промяна, а, на първо място а, би било хубаво да се помисли за едно увеличаване на срока за лицензиране на централни депозитари, тъй като това, което е предвидено в директивата е недостатъчно с огледна точка на решаващата роля на централния депозитар – а, относно всички транзакции, които всъщност се извършат с ценни книжа. А, в същото време в момента няколко а, а, депозитари от различни държави членки, които са по някакъв начин свързани регионално, са започнали да извършват, а, така да се каже, да сключват помежду си нещо като не знам точно как да го нарека, но да, да, да обединяват своите връзки, така че когато се търгуват ценни книжа между различни държави членки, които са имат някаква регионална връзка и тези връзки предполагат търгуването на такива ценни книжа, а, това да става по-лесно, самия сетълмен да се извършва по-бързо, което е в полза, разбира се, на финансовия сектор и на компаниите. А, в момента се предлага този тип обединяване на работата на централни депозитари да бъде подложен на лицензионен режим, което според мнението, което получих от страна на депозитарите, на практика ще обесмисли този, този нов а, инструмент, който те използват, за да а, улесняват връзките между държавите. Тоест, а, в известна степен едно такова лицензиране изглежда, поне на първо четене, да противоречи на принципа на а, общия пазар. <clears throat> Трябва да се помисли относно дали да се намали степента на лицензионен режим или въобще такъв лицензионен режим да отпадне. Освен това в момента централните депозитари притежават частични банкови лицензии, което им а, дава възможност да извършват няко, някои видове банкови услуги, като разплащателни услуги, държане на пари в а, депозитни, в влогови сметки. А, в момента а, е, комисията а, предлага тази дейност да бъде изцяло извадена от дейността на централните депозитари и отново така мнението на Европейската асоциация е, че това ще навреди на дейността на централните депозитари, тъй като когато те имат когато централният депозитар работи с дадени компании, които често извършват покупко-продажби на ценни книжа и съответно техен сетълмент, е много по-лесно, когато тази компания се възползва от това, че самият централен депозитар може да й предостави банковата услуга при а, <clears throat> при закупуването на ценните книжа и съответно извършването на сетълмента, докато ако тази дейност бъде извадена от дейността на централните депозитари, това ще означава, че те ще трябва да сключват договори отделно с банки, което пък натоварва клиентите с допълнително такси. Също така предложението на комисията предвижда да се извършва лицензия за всеки нов финансов инструмент, който се пуска на пазара. Това също като че ли минава от страната на така наречения ред тейп, на твърде голямата бюрократизация. Много по-лесно ще е само когато компании, които ще емитират инструменти и ценни книжа, а, всъщност бъде основана такава компания или тя получи лиценз а, въобще за участие на финансовите пазари. А, да става само с една лицензия, а не да се изисква за всеки нов инструмент, която дадена компания емитира, да се издава отделна лицензия. И а, също така за, а, с цел до някъде, така да се каже, делей еференда, има идеята за разширяване на възможността централните депозитари да водят и други регистри, освен изрично изборените в директивата. Идеята е, че в близко бъдеще може да възникне необходимост от водене на различни регистри от тези, които са изборени от директивата и до голяма степен да се остави на централните депозитари една оперативна самостоятелност да водят такива регистри, тъй като а, тяхното ограничаване в законодателен акт на практика не води до някаква полза в регулацията. Напротив, всеки един регистр, който се води допълнително, е една, пол, <clears throat> една допълнителна полза за а, предпазването на финансовите пазари, така че ограничаването на депозитарите с конкретно изборяване на регистрите в директивата а, може би не е правилно. Горе-долу това са забележките, които направих. По някои от тях съм внесъл съответните изменения в доклада, по някои от по други все още работя, тъй като съжаление <laughs> материята е доста, доста сложна и не, не е съвсем в моята специалност, юридическа специалност. А, и също така получих много обширно становище от Европейската централна банка с конкретни предложения за изменения, които разглеждам. Срока за изменения е другия вторник, 16 октомври и съответно след това ще бъда готов да дискутирам с колегите и по техните изменения. Благодаря ви. Благодаря много. Да, това е една много е, трудна тема. Аз бях докладчик по тази тема с първия си мандат е, в е, парламента. Наистина темата е тежка и е комплексна, е, но е важна. Колегата Буду има думата. Благодаря. Като докладчик в Сянка, Забелязах някои проблеми, които ми се иска да преодолеем във връзка с евентуални конфликти на интереси между банките а, и централния депозитар. Няколко обяснения. Банките могат да правят всичко това а, за сметка на клиентите и след това да идат при Централния депозитар и да депозират всички финансови инструменти анблок. Като е, Централният депозитар остава в наведение кои са истинските клиенти. Не знам дали тук ще има наистина много проблеми. Но след като клиентът на Централния депозитар е член на комитета, то той може да има влияние върху решенията на този депозитар и информацията, която той дава. Ако банката и депозитаря изхва, извършват аналогична дейност, в някакъв момент те могат да влязат в конфликт на интереси. И моето предложение е е банките да не правят предложения и да не участват в вземането на решение, когато са в хипотеза на конфликт на интереси. И Това е предложение, което внасям във формата на изменение. Вторият проблем е, е вече е, нормативен конфликт. Е, комисията е предложила приложимото право да бъде законът по местонахождението на централния депозитар. Обаче има ситуации, в които централният депозитар а, държи инструменти на хора, които се намират в раз... други държави членки. За да се избегне конфликта тук, предлагам приложимото право да бъде правото на държавата членка по местонахождението на емитента. Благодаря. Няма други желащи да се изкажат. 16.10 се предлага като крайен срок за внасяне на измененията. Господин Стоянов, искате ли да вземете отношение към това, което каза господин Буду или не? Заповядайте. Съм доволен, че той е отново е докладчик сянка по мой доклад, тъй като работим отлично и нямам какво да добавя. Съм съгласен с това, което той каза. Благодаря. В такъв случай може да приключим а, дискусията по тази точка. 16-10 е крайния срок за внасяне на измененията. Следващата точка се отлага поради заболяване на колегата. Минаваме към Забравих госпожа Кастекс, точка 8. Заповядайте. Аспекти на правата върху интелектуалната собственост, върху генетичните ресурси, свързани с развитието. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. В това становище е, за е, правата на интелектуална собственост и развитието най-вече съм наблегнала върху проблемите на трансфера, на прехвърлянето на технологии. И е, на отражението на това прехвърляне е, в връзка с биотехнологиите, особено семен, когато става дума за семена и медикаменти. Е, знаем, че една по-масирана защита е, в е, тази връзка ще се превърне в спирачка на процесите на развитие. Това е становището накратко и в резюме. Дала съм го на Комисията по въпросите на развитието. Очаквам вашите бележки и предложения. Кастекс Лихтенбергер, Благодаря на госпожа Кастекс. Госпожа Лихтенбергер. Благодаря ви за становището. Беше кратко, прецизно и засегна важните въпроси. А, искам да кажа а, само едно нещо в допълнение. Има един много важен аспект. Когато казваме, че искаме ясна система от права върху интелектуалната собственост и тя ще, от нея ще имат полза всички, това е вярно, ако успеем да приложим правото, което съществува. Разглеждайки множество държави в пространството извън Европейския е, съюз, моя оптимизъм спада, защото местното население, кореното население е, е, не, би, не могат да наложат своите права спрямо местните правителства. За пример, можем да вземем Нигерия, други централно-африкански държави, е, където правата съществуват, но те не могат да бъдат приложени. Тоест не е достатъчно да съществува просто добра система от а, норми. Тоест, като, а, като решим, че ще засилваме системата от права върху а, интелектуалната собственост, трябва да сме наясно, че тези, до които се отнасят тези права, няма да могат да ги приложат, колкото и добри да са те. защото е, тук става дума за аспекти, свързани с развитието, т.е. ние говорим за държави, в които а, е, а, е, прилагането на практика на съществуващите права е трудно. Можем да започнем от китайското право където упражняването на правата е доста ограничено. Така че аз не мога да споделя оптимизма. Защото и най-добрата система от права няма да ни свърши никаква работа, ако упражняването на тези права не е възможно, тъй като а, а, правораздавателната система в своя, съответната държава не е на съответното ниво. И обикновенно, когато това е така, а, системата се обръща срещу унези, които трябва да ползват правата си. Госпожа Викстрем. Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчика за това много кратко сбито становище, което обаче, въпреки своята лаконичност, изхожда от хуманистични позиции. И много се радвам, че е, на основен акцент е поставен върху борбата с бедността. Това е важното. Същевременно не бива да се допуска правата да се превръщат в пречка за развитието или в пречка за технологичния трансфер, особено когато става дума за биотехнологии. Мисля, че тук застъпваме по-скоро позиция, свързана с етиката. Би трябвало да е, осигурим максимално благоденствие и благополучие за максимален брой хора. Смятам, че това е вярно. Не трябва в никакъв случай, когато се борим за защита на правата, това да се превръща в спирачка за развитието или растежа. Така че благодаря много. Thank you. Господин Енгстрам, благодаря. Съгласен съм. На мен ми харесва това становище. Ще допълня казаното от колегата Лихтен Бергер. Въпросът е за правните системи в страните. А вторият въпрос, който проистича от първи, е както следва. Да, много лесно е да се каже, да, трябва да дадем права на различните туземни населения. Хубаво, прекрасно, но права като тези за да бъдат упражнени, дори когато сте в страната, и тази страна има добра правна система, се стига до много голямо неравновесие. Има голямо неравновесие, дисбаланс между местното население и големите транснационални компании. Може би е, е така изкушение да се дават повече права на хората в развиващите се страни с надеждата, че те ще се умеят да ги упражнят, обаче обикновено ефектът е обратен е, създавате, така да се каже, едно юридическо минно поле, и дружествата започват да се борят е, и да упражняват разни лостове за натиск, е, така че да защитят интересите си. Е, и за това съм съгласен, че ключовата дума тук е предпазливост. Но както казаха и колегите, ние всички искаме да е, раз, подкрепим разпространението на знания. Мисля, че в това отношение мненията ни напълно се схождат. Dankeschön. Ich habe jetzt Tadeusz Zwiefka. Ja, bitte. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciałbym e, do... Господин Звевка, благодаря. И аз искам да отправя похвала към докладчика. Мисля, че нейното становище е изискано. Това е много важен въпрос. Е, може би звучи всичко логично, е, но е, все пак има и спорове. И за това трябва да бъдем предпазливи, да не усложняваме ситуацията, да сме наясно с наличието на различни правни системи, но това не означава, че сме свободни от задължението да работим по въпроса. Когато става дума за е, генетични ресурси, е, те имат пряко отражение върху нашето бъдеще. Е, съгласен съм, разбира се, с колегите, но правителствата в отделните страни са в конфликт с големите транснационални компании. И за това тук е необходим юридически подход. Е, в голям конфликт, например, е, е Монсанто с някои правителства. Е, от правителството, например, на една държава твърди, че Монсанто приватизира семената за тиквичките. А тези тиквички са били отглеждани в страната в продължение на векове и сега се оказва, че хората нямат до... свободен достъп до тези семена. Затова ние би трябвало много внимателно да помислим какви могат да бъдат бъдещите рискове. Нека да помислим за определение на нещо, което бих нарекал биопиратство. Това е много важно и необходимо. Още веднъж искам да благодаря на докладчика. И така като изпреварващ е, удар е, ми се иска е, да кажа, че ще се спра на някои действащи разпоредби в своите изменения, в предложенията си за изменения. Ние имаме вече резолюции, например за патентоването на основните биологични процеси, но трябва да имаме предвид и конвенциите за защита на биоразнообразието Може би е добре да помислим за общо европейска уредба, която да предложим на другите държави извън Европейския съюз във връзка с правото на земеделска работа с защитата на автохтонните семена и растения от генетична манипулация. Това може би трябва да се направи и за да се попречи на хранително-вкусовата индустрия, агропромишлеността да използва своята голяма мощ недобросъвестно. Трябва да се помисли и за, за, за законодателство за добивните сектори, добивните индустрии. Ние гласувахме за това миналия месец и за това, като изхождам от този опит, ми се струва, че и в недалечно бъдеще ще можем да защитим и естествените ресурси в страните по пътя на развитието, които ресурси е, са основата на живота. Говоря за семената, говоря за медикаментите. Благодаря. На 17 октомври е, на обяд е срокът за изменение. А сега преминаваме към доклада Коферати. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Искам да направя най-напред две забележки от методическо и процедурално естество. Вие знаете, че съм докладчик по становище за изменение на регламента на Европейския, за, евро, за Европейския надзорен орган. А другото становище за където става дума за надзора, за промяната на регламента, а, а трябва да кажа, че и девете становища създават един общ контекст. И економ... Комисията по економически въпроси е водеща. Заедно с това има тясна взаимосвързаност с, с пакета, банковия пакет. помощта за страните, които са в криза в момента, за това става дума. Трябва да се намери една дефиниция за по всяка тема на, досиета, на досието, така че да е възможно да се създаде фонда за спасение от, и да зафункционира фонда за спасяване, за помощ до 1 януари 2013 година. И така, на до 27 ноември е срока за подаване на е, предложение за изменение по двете становища. А ние трябва да одобрим и да гласуваме до тогава по двете становища. Но е, сега въпросът ми е каква процедура ще следваме? Дали нашата обикновена процедура? Бих ви предложил следното да работим последния начин да напишем едно писмо с, нашето становище, с нашите становища по двете теми. Това е по-лек инструмент от изработване на едно становище. Просто така по-лесно ще се местим в срока. Това са срокове постановени отвън, така че трябва да ги спазим. Метода на работа, който предлагам е следният. Значи да направим едно писмо, в което да изложим мотивите си, което да замести по принцип традиционните становища. И има определени изисквания, с които трябва също да се справим. Регламентът за Европейския надзорен орган съдържа изменения, и съдържа политически важни, политически чувствителни теми, парламента трябва да вземе отношение по тях. Предвижда се консултации с заинтересованите страни, но мисля, че би било разумно да се съсредоточим върху системата за надзор на банките. Сърцето, сърцевината на тази система трябва да е Европейската Централна банка. Това е предложението. И би трябвало ние като парламент да се застъпим за една задължителна роля в банковия надзор от страна на Централната банка. Сега, еврозоната е предмет на доброволно членство по принцип. Малко са страните извън еврозоната, които биха могли да имат една балансирана система, напасната към системата на еврозоната. Затова бихме искали да създадем стимули за разширяване на банковия надзор и към тези страни. и обхвата на регламента. Във всяка държава банките трябва да е, попадат в обхвата, в приложното поле на регламента, но нещата, ситуациите във всяка държава се различават. Трябва да помислим за една обща система и да, по, да дадем на отделните държави членки определена гъвкавост, особено гъвкавост за малките банки, които ще си останат в националния континуум. Никой не бива да бъде изключен. малките банки трябва да могат да продължат да функционират на национално равнище. Може би и трябва да направим по-добра разлика между надзорните правомощия и компетенции и политическите такива. Как изглеждат нещата днес? Е, такава разлика не е много ясна. Тя трябва да стане по- ясна. Основният принцип на тази нова система е да се направи разграничение между двете роли и да се осигури една по-добра, е, по-добър надзор и по-добър ефикасен надзор, по-добра ефикасност на надзора. Трябва да поощрим и по-добра по-висока степен на прозрачност и на демокрация. Ситуация, в която институциите да могат да работят по-ефективно. Чрез участието на парламента тази цел може да бъде постигната, а именно по-добрия контрол – и по-демократичен надзор. Мисля обаче, че са необходими допълнителни дискусии по този въпрос. Това е моето предложение за съдържанието на писмото. Сега, е, ваше избора дали да, да изготвяме становище или писмо. Аз съм, както казах, за писмото. В противен случай няма да си свършим добре работата, ако тръгнем да изготвяме становище. Нямаме време. Благодаря, господин председателю. Този доклад е доста сложен. Всъщност имам предвид становище, което е доста сложно. За първ път, като докладчик Сянка, не можах да внеса никакви изменения. Тъй като те биха излезли извън параметрите на техническите разисквания. Въпросът е дали имам, искаме банков съюз, дали този банков съюз трябва да обхваща всички кредитни институции или само някои от тях? Дали компетентният орган, който да упражнява надзор, да бъде националните банки или Европейската централна банка? Може би е добра идея да се изпрати писмо, защото не виждам как можем да внесем изменения за радикална промяна на решения, които се вземат на друг форум, на друга плоскост, с различен тип дискусии. Затова мисля, че ще е добра идея да се изпрати писмо и да видим каква ще е реакцията. Благодаря. Аз съм съгласен с предложения график но малко съм, не, съм недоволен, тъй като този график е някакси е, нереалистичен. Абсурдна е, е идеята за влизане в сил в началото на следващата година. Според мен, докато приключим работа по това досие, получим решението на съвета, ще мине поне една година. За това предлагам да е, работим паралелно, да подготвим писмото и да работим по становище. Да изпратим писмото и да подготвяме становище. Е, то може би ще закъсне, макар че аз не мисля, че ще закъсне е, тъй като е, решението на пленарно заседание така или иначе ще се вземе късно. Миналата седмица чето в Веснаха, че е, е, научната служба на Бундестага е изготвила становище, според което правното основание, на което работи комисията, е погрешно. Е, можем да разгледаме това становище и да кажем няколко думи за правното основание. Иначе съм съгласен с господин Коферати. Накрая трябва все пак да се намери някакво разумно решение за това какво ще бъде е, отношението между ролята на националните надзорни органи и Европейския надзорен орган. Идеята е да има един надзорен орган за, за всички 8000 банки в Европейския а, е, а, е, съюз е странно, тъй като той ще има повече сътрудници, отколкото цялата Европейска комисия. Нещата са малко нереални и всички знаем, че в крайна сметка ще имаме някакво компромисно решение и ще се намери, ще трябва да се намери баланс между националните надзорни органи и Европейския надзорен органи. Така каза и господин Коферати преди малко. Така че няма да стане бързо. Аз предлагам да напишем писмото, но да продължим да работим. Аз не мисля, че официалният график ще бъде спазен. Госпожа Лихтенберг. Напълно съм съгласна. Непременно ние като комисия по правните въпроси трябва да изготвим становище становище за правното основание, както правилно казахте, и становище за това какви конституционни проблеми се очакват в някои страни членки. Съгласна съм да изготвим това писмо като един вид реакция, но да изготвим становище, което да е поставено на добра основа и освен това това решение е съществено, много е важно. Според това, което аз знам, докато се вземе решение, ще минат не по-малко от две години. Може би е малко преувеличено, но смятам, че в съвета предстоят много-много дебати. И още дълго ще работим по тази тема. Може би ще бъде подходящо да направим а, изслушване или мини изслушване за правните последици за банките, тъй като за мен проблемът е тежък. Защото е вероятно а, подобно, създаването на подобен орган да се поставя под въпрос от конституционните съдища. Колежката Фон Рад, фон комис... Ние все повече се занимаваме с сме поставени под натиск да реагираме бързо и това го правим по принцип. Справяме се. А другите институции, съвета, например, действат много по-бавно. Така че подкрепям това, което каза председателят. Е, Съгласна съм и с съдържанието, именно това, което каза господин Коферати, но само нещо накратко за съотношението между националния и европейския надзор. Това е нещо, което трябва много внимателно да прецизираме, доколко реалистично е да има надзор на европейско равнище. до каква как степен е, Европейската комисия ще даде право на правоприлагане и на намеса. Председателят. Е, може би ще има някакъв вид на делегирани компетенции спрямо е, националните власти. Трябва да помислим. Господин Бойс. Sprawa faktycznie wzbudza, wzbudza wiele wątpliwości, wiele... Мисля, че наистина въпросът е много спорен. И мисля, че посоката, избрана от председателя, е правилна. Представителството е много важен проблем. Ако искаме надзорът да се упражнява Правилно всички държави членки трябва да бъдат представени, което не е така днес. Това е най-важното. Въпросът за влоговете също. Струва ми се и всъщност зная, че е, този е, въпрос е, се урежда по различен начин в Германия и в други страни. Тези разлики вече са откроени от комисията. Всъщност при осигуряването на депозитите имаме определен проект. Трябва да видим как ще продължим нататък. Има е, законодателство. Е, господин Бърния каза, че няма, направ... няма желание да прави допълнителни предложения. Госпожа Лихтенберга, аз съм съгласна с колегата Рейгнер. Е, Нещата са сходни с нещата, които виждам и в Комисията по транспорта. Нещо, същото става и тук. Ние много бързаме, инвестираме много енергия, много работа. А, много се стараем, а нещата в съвета се блокират. А, все повече стават неплодовитите съвещания на съвета. Е, те се връщат и казват, а за съжаление нямахме възможност за маневри, не можахме да нас се споразумеем а, е, на нашите съвещания. Ами, става дума за една форма на междуинституционално взаимодействие, която за мен вече става неприемлива. Е, госпожа Регнер каза съвсем ясно – съвета или не постига компромис, или постига лош компромис, след което задава кратки срокове на парламента, в които парламента не може да се вмести и така се опитва да го елиминира. Така че нещата са доста проблемни. И така. А процедурно, нека направим така, както предлага господин Коферати, т.е. работим върху едно писмо, а пък в същото време работим и върху едно становище. Да, съгласен съм. Но и аз искам да кажа нещо вкратце. Знаете, че винаги е трудно да се коментира работата на другите. Но мисля, че комисията по економически въпроси направи грешка. Всъщност сега те много затрудняват е, работата на другите, включително нашата работа с тяхната позиция за сроковете. Мисля, че работата на банковия надзорен орган ще бъде много по-трудна от очакваното. И е, може е, цялата тази проблематика да отнеме много повече време, отколкото сега очакваме. Това, което не можем да си позволим, е да създаваме претекст за блокирането на фонда за стабилност, защото тогава всичко ще се осложни до безкрайност. Така че трябва работата ни да бъде резултатна. Но не бива тя да се превръща в оправдание за неблагоприятни последици. Сега тук виждаме известни противоречия. М- ще взема предвид коментарите на колегите. Е, не виждам какво можем да направим, за да окажем влияние върху сроковете, които вече са зададени. Отношенията е, между новия орган и националните компетентни органи е, са изключително деликатен въпрос. Ако ще се извършва надзор върху 8000 банки, може би това няма да е непременно рационализация на сега съществуващите процеси. просто ще се хачат повече пари, ще се назначават повече хора, но неизменно ще се дублира част от работата, която сега вършат националните надзори. И това мисля, че трябва да се уреди по разумен начин. Ще помоля секретарията да ни снаби със становището на Бундестага. Има ли други желащи да се изкажат? Не, в такъв случай това беше последната точка за днешния преди обед, защото точките на господин Балтазара се отложиха. Продължаваме след обяд в 3 часа. Благодаря.